прекъснатата на 15 януари пленарна сесия на Европейския парламент за възобновено. Протоколът и всички текстове, приети на заседанието на 15 януари, са